Протоколът е прият на 11 ноември. Получих ам, писма от председателите на всички политически групи, що се отнася до поведението на заместен председателя на Чернецки, като се позовават на член 22 от процедурния правилник. И а, това е изявление, свързано с поведението на друг а, депутат на 18 януари и на 1 февруари и на, на двете заседания е, имаше реакции. На 18 януари получих писма. Освен това, на 23 януари аз говорих с господин е, Чернецки по този въпрос. След като взех предвид неговите е, аргументи на 1 февруари, председателския съвет реши с е, три пети от гласовете да предложи на парламента да се сложи край на мандата на заместник-председателя Чернецки, като се имат предвид сериозността на неговото поведение и съгласно член 21. И в сряда с мнозинство от две трети се образува мнозинство от депутатите, които потвърдиха това решение. Teraz? Panie przewodniczący, w związku z tym chciałabym zapytać. Уважаеми господин председателю, имам въпрос, свързан с следния въпрос. Като се вземе предвид това, което казахте току-що, имам въпрос. Дали да очакваме, че бюрото на Европейския парламент ще и разпрати декларацията, изготвена от политическите групи в държавите членки, кога парламентът ще реагира и на изявлението на господин Ферховщад, който обиди полския народ тук в парламентарната зала. Това е недопустимо. Възоснова на кой член от правилника ви се позовавате, за да упражнявате цензур върху изказванията на депутатите извън тази зала? Регламенто Член 21 от правилника посочва, че искането трябва да поступи от три политически групи в Европейския парламент, като те представляват горния прак. Това не е санкция, съгласно членовете. Президентът сам не може да налага някаква санкция. Не и бюрото. Говорим тук за председателския съвет, който взима това решение. Това е искане от политическите групи. Не говорим тук за наказание съгласно правилника, но член 21 ем, има своето приложение. Моята роля е да следи за зачитането на правилата. Процедурата беше спазена. Имаше гласуване. Това не е санкция, не е наказание. От страна на президента. Президента не е в състояние да налага някакви санкции с неща свързани извън парламента. Искането да бъде свален някой от поста на заместник-председател е станало съгласно член 21 и съгласно мнението на политическите групи. Майкро, Господин Вебер. Господин председателю, колегата се позова на свободата на словото. Това е принцип, който не е засегнат. Говорим за един заместник председател на Европейския парламент. Господин председателю, очакваме и от вас да сте безпристрастен е, вие се придържате към този принцип. Очаквам и от заместник-председателите да се държат по този начин. А, и когато има заместник-председател, който прави сравнение с нацистите, а в същото време сравнява и Европейския съюз с Съветския съюз, в тези случаи просто са прекрачени всякакви прагове е, и за това господин Чернецки трябва да понесе тези последствия. И така, за да обезоръжа колегите, ще кажа, че моята партия е готова да приеме друг кандидат от тези политически среди. Тук не става въпрос за нападение, за нападки срещу една политическа група. Ние сме готови да приемем и друг кандидат от средите на ЕКР, но господин Чернецки трябва да си поеме последствията. Благодаря ви. Господин Булман поиска думата. Е, ние няма да провеждаме дебат е, за господин Чернецки. Решението вече е взето. Ще има тайно гласуване и ще бъде взето решение какво да се направи. Господин Булман. Аз само отговорих е, и дадох обяснение от правна гледна точка като откликнах на коментара на колегата, който се изказа. Казах, че санкциите не се налагат от председателя, ами ем, приложен е член 21 е, с пълна сила и е, това е, което е свързано с проявата на господин Чер... Чернецки. Той не се е извинил. Е, господин Бълман. Благодаря. Аз също не искам да започвам дебат. Искам да се спра на въпрос на колегата. Не, по време на председателския съвет не е имал глас, който да е станал по... Ам, по-значим и да наклонил увезните. Европейския парламент има своето достоинство европейската интеграция се като са отхвърлени всякакви военни действия, отхвърлени нацизма. Недопустимо е да се правят такива сравнения с нацистите. Тук се прекрачват всякакви граници, особено когато това е, сравнение се прави от човек, който представлява Европейския а, е, парламент. Както този колега няма място тук, така и нацистите нямат място тук в нашия парламент. Ние се присъединяваме към думите на колегата Вебер ние сме готови да приемем друг кандидат на ЕКР, който не прекрачва тези граници. Ние сме за плурализма в Европейския парламент, но не приемаме никакви сравнения с нацистите, не искаме да има никакви нацисти на ръководен пост в Европейския парламент. Благодаря. Колегата Ламберт но моля ви, не искаме да започваме дебат. Исках само да ви подкрепя, господин председател. Мисля, че вие подхождате съвсем правилно. Аз е, обичам противоречивите дебати, когато имаме различни позиции. Това е съвсем естествено, но когато някой отправя лични нападки, които са унизителни, както е направил господин Чернецки, не можем да го толерираме крайната десница като че ли няма никакво уважение изобщо към хората. Нека имат предвид, че всички хора имат своето достоинство и трябва да бъдат уважавани. Постъпката на господин Чернецки е абсолютно неприемлива. Референц. Колегата Форенц. Уважаеми господин председател, и аз смятам, че темата е важна и не би следвало да се забравя, че над 100 колеги подписаха едно писмо, в което се казва, че не е допустимо а, да има представители тук в парламента, които се държат като представителите на Каза Пана, които пък сами себе си наричат нацистите на третото хилядолетие. Видяхте какво се случи в мачерата. Нацистите трябва да бъдат заклеймявани и отхвърлени, независимо къде се крият. Госпожо Форенца, в Европейския парламент има правила. И те трябва да се уважават. Председателя не може да дава разрешение за провеждане на събития, освен това не мога като председател да забранявам участието на хора, които бихте ли седнали, прекъсва сам себе си председателя, седнете и демонстрирайте уважение. Много ви благодаря. Някои от тези хора даже не знаят какво е демокрацията. Приключихте ли с вашето изказване? Даже не сте поискал думата. Не ми се иска да преминаваме към караници. Всеки има право да обясни позицията си, но нека да не крещим. Призовавам ви да спазвате реда и към тишина. И така, нека да продължа. Когато някой депутат покани тук някого в качеството му на гост, и няма нарушаване на процедурата, ние не можем да забраним подобни покани. Онова, което се случи в мачерата, лицето, което го предизвика, няма връзка с онова, за което вие говорите. Не можем да забраним на депутатите да провеждат, да организират събития в парламента. Всички депутати са равни в това отношение. Само когато има заявления, които са в разрез с правилата, само тогава можем да